Преминаваме към обясненията на вота. Доклада на господин Власък, регионалната политика като част от по-широк режим за държавните помощи. Колегата Барачил.